Предлагам да изчакаме още няколко секунди, докато дойде господин Симпсън. Днес ще става дума за Сомалия. И то най-вече е за операцията срещу пиратството. Това ще го направим заедно с комисията по рибарство и, по, и колегите от комисията по транспорт за комисията по транспорт господин Симпсон. Той ще се присъедини съвсем след малко. Бих искал да ви напомня, че езиковата комбинация е такава датски, фински, малтийски и словенски няма да се превеждат. приоритетно са предвидени езиците на пълноправните членове. Заседанието ще се предава по интернет. Както казах, днес ще става дума за Сомалия и тук ще се спрем на два аспекта. Борбата с пиратството, това е операция Атланта. Ще говорим накратко за нея. След което ще преминем към следващата тема. Към нашите се ще се присъедини господин Харце и господин Жоана, който е, е личният представител на господин Солана и господин Роджер Мур от Европейската комисия също ще се присъедини към нас. Така че в най-общ смисъл ще става дума за политиката в е, Сомалия. Знаете каква дискусия тече в момента. Е, Нашата цел ще бъде да видим по какъв начин ще продължим с инициативите и с обучението на армията и ще става дума също така и за преходното управление. Ако нямате да прибавите други конкретни аспекти, ще е, предположим, че дневния ред е прият. Що се отнася до протоколите от 30 септември и 15 октомври, ако не бъдат внесени предложения за изменение до края на заседанието, ще ги считаме за прияти. Сега ще дам е, думата на е, контрадмирал Хътсън, като предварително искам да ви информирам, че утре в 18.30 часа ще приемем шведския министр на отбраната, който ще ни докладва за работата на съвета по външни работи, който ще се проведе утре. На 30 ноември, т.е. след 14 дни, ще организираме изслушване по темата за неразпространение на оръжие. Приканвам ви да присъствате на изслушването. Сега давам думата веднага на контрадмирал Питър Хътсън, командващ на операцията Атланта, която е една изключително е, успешна това е първата военноморска операция в такава рамка в залива на Аден, т.е. пред Сомалия. Е, няма нужда да ви обяснявам в подробности, но операцията тече от около една година. Свършихте е, чудесна работа и аз е, неодавна имах възможност, когато бях в Джибути, сам да се уверя в това. Срещнах се с германци и французи, които работят по операцията и успях сам да се убедя, че всички участващи в операцията под европейски флаг са изключително доволни от нея, но вие сега ще ни кажете повече подробности, след това ще дебатираме. Да, благодаря ви. Господин председател, за нас е много голяма привилегия да бъдем тук пред вашата комисия днес и да ви предам най-новото по отношение на операция Атланта, която се извършва в западната част на Индийския океан и Аденския залив. Вече около една година работим, всъщност ще стане година през декември. Много са а, военните кораби, които участват. На те а, са командвани в, от Нортвуд, а, на Великобритания, а също така от Гърция, Испания и Холандия. И така в Нортвуд щаба ми се състои от офицери от 16 държави, така че наистина е много европейски привкуса на нашия екип. И така, нека да ви дам една обща картина по тази операция. Защо беше започната и защо изобщо се реши да се направи? Предполагам, че повечето от вас си спомнят твърде големия брой пиратски нападения и отвличания на кораби през 2007 и 2008 година. Европейската общност изразяваше все по- остро своето мнение и своето искане а, за осигуряване на безопасни морски пътища. И така ООН през 2008 прие чрез съвета за сигурност 4 резолюции, осъждащи пиратството и а, а, с апел към международната общност да координира своите действия срещу пиратството. По това време значителни бяха средствата, които се предоставяха на Сомалия и това означаваше много кораби, които се движиха в много голяма близост до сомалийските брегове и много от тях бяха отвлечени. ОНЕ подчерта съвсем правилно колко важно е да се а, намали пиратството до приемливи а, размери, за да може да продължи хуманитарната помощ. И така на 20 септември беше формално обявено а, създаването на тази група, за да се разработи операцията и през декември това се случи. Много ясен и точен мандат е формулиран с много ясни и точни правила, ангажименти, задължения. Чудесната работа на комисията и другите организации в рамките на Европейския съюз позволиха да се подпише необходимото споразумение за да бъдат изправени пред съда в Момбаса за подозрените в пиратски действия. Моя мандат е много конкретен това означава, че аз трябва да осигуря регулярното доставане на хранителни а, стоки а, на храна а, в а, Сомалия, а също така да а, защитавам, а, да осигурявам безопасността на а, уязвими кораби, а, да отблъсквам а, и а, атаките на пирати и да арестувам а, при а, съответните необходими обстоятелства за подозрените в пиратство. И така, 50 кораба с храни по Световната програма за храни бяха ескортирани в Берберия и в Могадишо достигнаха всички кораби, които бяха а, насочени на там. 14 а, кораба бяха предоставени за подпомагане охраната на други кораби. А, Обаче всичко това означаваше изключително много време. А, корабите, които се използват за превоз на храни по световната програма, са големи, бавни и това означава много време и за нас, за да ги охраняваме и защитаваме. Беше осложнено също така и а, от факта, че от някои кораби идват от страни като Сиера Леон, Коморските острови, Корея и така нататък, а оттам трябва, много трудно се получава разрешение за нас да можем да охраняваме адекватно тези кораби. Това означаваше поне половината от моите фрегати да са в постоянно ангажиран режим. И така, взаимоотношенията между търговс... търговците и нас. Никога не бяха съвсем гладки или спокойни отношенията между нас и търгуващите по цял свят. Европейският съюз създаде в Нортвуд център а, за морска сигурност а, за източна и северна Африка. В а, екипа, в а, персонала, в моя център имам експерти от тези занимаващи се с танкери, с търговски кораби, с туристически кораби. Но най-важното е, че ние можем да предоставим на всички видове кораби и плавателни съдове адекватна експертна помощ, когато а, функционират в тази част на света, където ние а, имаме за задача да ги защитаваме от пирати. Използваме същата система за сигурност а, в а, нашата си, а, мрежа, каквато се използва за осигуряване на информацията в банките. В Аденския залив, както ви казах, повечето товарни кораби са бавни, трудно маневрени, и в същото време пренасят много ценни товари. Ето защо ние ги идентифицираме като плавателни съдове с висок риск. Ние споделяме чрез нашата система тази информация с международни организации като НАТО, например, за да можем всички ние едновременно да знаем къде се намират а, заподозрените в пиратски действия а, кораби и да можем да ги държим под око. Нашите процедури наскоро бяха а, оценявани от Международната морска агенция и те а, посочиха, че тя е на а, възможно най-доброто съвременно ниво. Нито един от корабите които а, на базата на тази матрица, която използваме, а, са идентифицирани като ам, уязвими и са били ескортирани, не са били отвлечени от пирати, което идва да покаже, че наистина нашата ефективност е много висока. Държавите членки обаче трябва да подчертават непрекъснато пред своите морски а, власти а, знач, а, значението на взимането на необходимите предпазни мерки, когато се функционира в тези води, за които става въпрос. Една от последните задачи, които ще спомена е да задържам, да преследвам, задържам и арестувам, когато е възможно, пирати и където е възможно това е, съответно да бъдат изпращани а, за подозрените на съд международното право има изисквания по отношение на това държавата, която е извършила ареста, дали да а, съди задържаните в а, собствената си територия или да ги прехвърли в а, друга държава. Европейския съюз а, обаче искам да подчертая, че а, чрез своите органи, най-вече в комисията, ни подпомагат изключително много. И така, 3 до 4 кораба е необходимо а, да са в района, а освен това да има и самолети, които да могат да предоставят а, някои услуги а, на корабите, които всъщност а, се занимават с а, реалната а, защита на търговската флота. Ние а, развиваме сега структурата на своите военни сили за 2010 година, за да сме абсолютно готови за най-новите развития през следващите 12 месеца. И така, нека да концентрира вниманието ви върху две територии. Едното е Аденския залив. През 2008 година първата и първата половина на 2009 година бяха отвлечени 12 кораба, а 22 атаки, нападения бяха извършени. Но нито един кораб не беше арестуван от май сам. Защо? На първо място, нивото на координацията, военното присъствие, профила на военните сили, присъстващи в Денския залив, се повиши и подобри търговските кораби, особено в Аденския залив, взимат съответните мерки за самозащита, координират взаимно действията си, така че много добре функционира всичко това. Освен това, климата се промени в смисъл, че а, започват през последните месеци да се увеличават бройките на онези, които прехвърлят нелегално иммигранти от съседни държави. А също така ние виждаме и упражняването на повече власт и контрол от страна на местните държавни структури. Аз искам да подчертая отново, че това е основна глобална артерия за международния морски транспорт. Ето защо ние искаме да можем да балансираме присъстващ, присъ, с присъствието си а военната мощ на всички. Осем кораба бяха отвлечени от 21 опита за отвличане на такива кораби. Освен това, пиратите променят своята тактика. Те се изтеглят все по-на юг, дори до Сейшелските острови, че и още по-на юг – а те започват да използват някои големи а, кораби, които са кораби майка, майка, освен това а, риболовни кораби биват използвани а, под прикритие за пиратски набези. Освен това, това са отчаяни хора, и, кои, и които живеят с месеци при доста примитивни и трудни условия. А, Разбира се, премина обаче периода, в който цели 19 кораба бяха отвлечени и стояха на котва, докато се водеха преговорите а, за с, а, откупа. Но бих искал да ви напомня, че този океан е огромен. 1,5 милиона квадратни километра по източното крайбрежие на Сомалия – а, има 2800 км бряг. Така че един самолет, а, който функционира от Момбаса, Джибути, Сейшелите, а, да засече един скиф или а, кораб майка, означава, че може да се наложи цял ден да наблюдава и в същото време те могат да изчезнат под прикритието на нощта. След това. Мусоните са предвидими и обикновенно знаем, че в средата на септември нещата се променят, затова ние позиционирахме своите сили добре и Люксембург осигури а, патрулиращи самолети, за да може да се покрие тази юго-источна част на Сомалия. Това е изключително а, добро средство и резултатите от работата са чудесни. Също така а, позиционираме и кораби, а, които ре, а, е, според реакцията на а, разузнавателната информация, която получаваме. Както ви казах, има някои а, немалко всъщност рибарски кораби, които биват използвани а, за да разузнават а, от а, страна на пиратите. и 36 скифа а, сме засекли в а, сомалийски води, които по-късно са били унищожени и повечето пирати са арестувани и препратени в Кения, за да бъдат съдени по-нататък. 14 нападения а, бяха отблъснати от нашите сили, но искам да подчертая, че тактиката на пиратите се променя. И то не един път. Доста повишена е и а, оперативната им готовност и бързината, с която действат. И така, на изток и на юг от Африканския рок имаме а, разположени сили, но пироти, пиратите разширяват хоризонтите си, а, разширяват полето си на действие. Ето защо търговският флот също така а, ни осигурява допълнителна информация, защото те имат много големи бази данни по този а, район и, по, и, и така ние успяваме да се правяме. А, испански, датски, а, холандски кораби участват в тези операции. Е много важно ние да продължим да го правим, защото това означава увереност и освен това а, военноморските а, сили а, всъщност помагат по този начин а, изграждането на необходимите специализирани а, единици и умения а, на територията на Африканският съюз. 20 държави като Китай, Русия, а, Индия а, и в момента са активни именно в този регион по отношение на защитата на търговските кораби от а, пиратски нападения защото, както вече казах, това е една от важните, големите артерии а, в глобален мащаб. Наистина, след една наскорошна среща в Пекин, ние постигнахме споразумение с Китай как можем да, се, да координираме информацията и а, действията си, ние, Европейския съюз и Китай. Това наистина е забележително, защото това са много по-големи стратегически възможности. Разбира се, ключов играч е НАТО. Тяхната дейност а, и е много а, добра. На 17 август проведоха една операция, а, щит, която беше много успешна. И така ние в Европейския съюз и в НАТО заедно се стараем да, как да подобрим а, съвместната си работа за и в името на доброто на всички, най-вече комуникацията помежду ни и с властите в Сомалия. Също така разузнаването е изключително важно. Затова за всички нас е много важно да имаме една колкото се може по-ясна и пълна картина на ситуацията в този регион. И така всички опериращи в Аденският залив получават и предоставят информация. Европейския съюз беше водеща при разработването на комуникационната система между всички участници в борбата с пиратството. Като, например, система, в тази система много лесно и бързо може да бъде разпространена информация, да кажем, от японски а, самолет, който е засякал пиратски съд, а, да достигне до всички нас. Разбира се, вие знаете дори по-добре от мен, че проблемите на пиратство, а, с пиратството няма да бъдат разрешени. А, просто ако стоим на пост и кръстосваме Аденския залив. А, много важна, съществена е де, а, сухопътната операция. Европейския съюз също така участва и в тези операции, за да се набере колкото се може повече информация а, на сушата. Има, разбира се, някои допълнителни неща, които и могат и трябва да бъдат направени от наша страна във връзка с мандата ни. И това се разглежда. Имам доста големи ограничения по отношение на маневрирането ни, а, по отношение на квалификацията – Но накрая бих искал да кажа това, което се случи през последните няколко седмици а, по операция Аталанта. А, добър а, персонал, а, добро командване, много добра координация с а, и между всички звена. Разбира се, а, събитията се развиват, но аз съм уверен, че с силите, с които разполагам, ние, Европейския съюз, ще а, свършим добра работа и ще бъдем горди от това, което сме свършили. Благодаря ви, а сега очаквам въпросите ви. Благодаря. Амирал, мерси beaucoup pour cette présentation. Euh. Благодаря за вашата изчерпателна презентация и за описанието на вашата мисия, преди да дам думата на господин Симпсън. Бих искал да засегна още два въпроса. Първо, по отношение на пиратството. Каква според вас е връзката между политическата нестабилност в Сомалия и пиратството? Тъй като пиратството невероятно се дължи а, на това и пиратите във всеки случай имат своите бази на сушата. Съществуват ли връзки с ислимистски групировки в страната? Бихте ли могли да ни кажете нещо по този въпрос? И второто, а, наскоро бях в региона и установих, че някои пирати вече не нападат търговски кораби, а действат по-скоро като трафикиращи хора. Какво може да се направи по този въпрос? Това са двата въпроса, които исках да ви задам, но сега ще дам думата на председателя на Комисията по транспорта, господин Симпсън. Е, е, Благодаря, господин председател. Извинете, че закъснях малко и пропуснах началото на презентацията на контрадмирал Хътсън. Има няколко неща, които веднага се избистрят в ума ми в връзка с тази тема. Първо, от североизточна Англия съм и а, ние наистина имаме страхотни морски традиции. И както вие много добре знаете, ние сме загрижени по отношение на нарастването на пиратските нападения а, по голяма част от крайбрежието на Африка. Слушайки ви, се чудех, дали ние в Комисията по транспорта, работещи заедно с колегите, можем да ви помогнем а, във връзка с това, което казахте, че някои търговски кораби пренебрегват а, вашите съвети и се поставят почти доброволно на риск. Това ми се вижда съвсем невероятно. Аз, а, въпреки че аз съм уверен, че има такива, и си мисля, дали пък не можем ние да направим нещо повече, защото сме в постоянен контакт, нашата комисия по транспорта, с а, корабособственици а, и може би да подчертаваме важността и коректността на всички ваши съвети за повишаване на тяхната а, сигурност. Макар, че толкова странно звучи, на да, ви, да им давате такива ценни съвети за тяхната собствена сигурност и да не, те да не ги следват. Е така, кораби майки. Беше споменато, че един от проблемите, които, на които сте се натъквали е а, липсата на такива кораби майки, които а, да ви а, улесняват логистично операцията. Може би там бихме могли да помогнем. Третото, което искам да кажа е а, частни яхти и а, факта, че те също стават мишена на пиратски набези може би ние бихме могли по някакъв начин да помогнем това да се отдалечат или да заобикалят такива яхти, частни големи яхти, а района, който вие патрулирате. Трудността да да се а, охраняват а, такива малки съдове, каквито са частните яхти в сравнение с големите а, товарни кораби, наистина трябва да е много сложна задача. И не знам а дали вие не смятате, е, няма да навлизаме в подробности, но дали пък ние не бихме могли а, бихме могли нещо да помогнем. И накрая бих искал да кажа на контрадмирал Хътсън, че ще съм му много благодарен, ако и предполагам, че говоря от името на всички членове на Европейския парламент, е да предаде на всички а, под негово командване. Благодарностите ни, че вършите такава чудесна работа при такива трудни условия, за да бъдат нашите морета, моретата на света, свободни и достъпни за всички. Благодаря ви много. Благодаря, господин Симпсън. Благодаря, господин Симпсън. Искам да помоля господин Хътсън да предаде и нашите благодарности. Сега давам думата на Комисията по рибарство. Благодаря ви, господин председател. Благодаря е, и на вас, господин контрадмирал, за това, че дойдохте при нас. Много се радвам, че днес провеждаме това е, съвместно заседание заедно с Комисията по отбрана и Комисията по транспорт, защото това според мен е най-доброто решение. Е, Бих искал да се извини от името на председателката на комисията по рибарство, тъй като тя е в момента на път и разговаря по въпросите на рибата тон и по-специално на червения тон. Господин Симпсън и вие, господин Катър Адмирал Хътсън, казахте, че е много важно да предприемем съвместни действия. Това е по-важно, отколкото когато и да било. Комисията по рибарство също иска да ви благодари за вашето присъствие в региона. Мисля, че в момента е много важно е, да обмислим операцията Аталанта от гледна точка на рибарството. Е, французите също са е, създали е, е собствен капацитет, бяха изпратени е, военни сили. Испанците също е, решиха да изпратят собствени военни сили в този регион. В региона също така има и много френски и испански рибарски кораби, които всъщност представляват голяма част от нашата риболовна флота. И тези рибарски кораби са доста уязвими, тъй като са сравнително малки и могат много лесно да бъдат завладени. Тоест нападането на такива кораби е много лесно, тъй като те оперират с помощта на сонари и много често осъществяват своята дейност на котва. Тези кораби често се намират в много рискови райони и точно за това е важно и те да бъдат обхванати в операцията Аталанта. Операцията Аталанта е, си е поставила за цел защитата на тези кораби, но не може да ги защитава по оптимален начин. Според нас е, тези е, рибарски кораби са доста уязвими и са изложени на голям рест е, на голям риск е, и затова аз много бих се радвала, ако намерим някакъв начин да защитим и тези кораби и ако ги включим в задачите на операцията Атланта. Важно е важно е също така операцията Аталанта не само да осигури защита, а и да се разпространява предварително информация за наличието на пирати. Важно е също така да се сътрудничи с полицията. А, имаме идеи за подобряването на операцията Аталанта, особено що се отнася до защитата на рибарските кораби. А, операцията Аталанта работи в, с кораби от три категории. А, кораби, а, превозващи храни, уязвими кораби а, и уязвими кораби. Към тази последната категория, според нас, а, а, със сигурност се числят и рибарските кораби, тъй като те присъстват в региона и много лесно а, могат да бъдат а, нападнати. преди малко споменах, че би било добре, би било препоръчително, ако на тези кораби присъстват а, хора, които отговарят за тяхната защита. Това към днешна дата не е така. И пак повтарям, че е важно тези хора да разпространяват и предупредителна информация. Също така добре да се е, предвидят, е, да се предвиди улавянето на сигнали за помощ, ако тези кораби бъдат атакувани от пирати. Също така е, става дума за приемане на разпоредбите от конвенцията от залива Монтего – рибарството в този регион е изключително важно за Европейския съюз и за това е препоръчително да участват и военни сили от други европейски държави, за да може Европа като цяло да бъде по-добре представена. Ето това бяха моите предложения, господин адмирал. Благодаря много. Сега ще имаме възможност да чуем въпроси. Господин Гала първо. Господин Галер. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин адмирал, за подробния ви доклад. Кратък въпрос. Първо по темата Европейски съюз НАТО. Вие казахте, че смятате, че тази област сътрудничеството протича отлично. От политическа гледна точка бих казал, слава Богу, нещата са успешни, но щеше да бъде още по-добре, ако една от двете организации планираше а, действията там. А, когато две организации планират е необходимо координация, за да не се дублират дейностите. Т.е. бъдеще трябва да избягваме а, дублирането на действия в такива райони. Един въпрос. Какви са критериите, по които вие измервате успеха на мисията? защото а, един успех е когато работим добре с НАТО, <laughs> а не по погрешка да се обстрелваме взаимно, например. Успех е, например, ако е, успеем да задържим колкото се може повече пирати или потопим повече кораби, или успех за вас е, ако колкото се може повече намалява пиратската дейност чрез възпиращата ви дейност там. Какво е успех за вас? Според вас, каква е вашата преценка? Доколко следва да се увеличи капацитета там? Колко още кораба, с колко още кораба желаете да разполагате, например? и а, какво според вас трябва да се случи на сушата? Така че а, опасността или заплахата от а, пиратите м, действително а, трайно се а, намали. И още един въпрос имам от малко по-различна гледна точка, за разлика от колегата Катек, който спомена риболова в този регион. А, въпреки заплахата, там продължава да се осъществява рибарство, риболов от търговски цели. И въпросът, който ще поставя от малко по-дълъг, по-друг ъгъл е, в състояние ли сме ние в рамките на операцията Таланта Що се отнася до сомалийските рибари, които искат да ловят нещо там в този регион, да ги подкрепим в тяхната дейност, защото ние чухме, че а, търговските а, рибарски флотове вече почти са а, обезрибили района, така да се каже. И а, затова са реагирали на поканата да се превърнат в пирати. Бихме ли могли, например, да гарантираме за Сомалия економическата зона от 2010 км, те не са в състояние да направят това. Защитаваме ли ние а, сомалийските рибари, които наистина и все още искат да, да упражняват риболов там, да запазят, така да се каже, възможността да се самоиздържат? И би било добре систематично да правим това, за да не, за да не се стига до там, че все повече хора да са принудени да стават пирати и все по-малко хора да могат да упражняват риболов там. Благодаря, господин Янес. Благодаря, господин председател. При тези бурни дебати. винаги е, е трудно да се резюмират нещата. Първо бих искал да благодаря най-сърдечно на адмирала и да се присъединя към колегите си. От мен също благодарност към персонала, участващ на място в операцията Таланта на място. На второ място, наистина е много важно да се подчертае, че тази операция е първата операция, протичаща по въздушен и морски път за Европейския съюз в тази форма до сега. Такава операция не е била организирана а, с цел подкрепа на трети страни. А, важна тема тук е и транзита. Това е важен транзитен път за търговските кораби и за всякакви други кораби, т.е. начинанието е много важно. Важни цели също така междувременно са били постигнати. Току-що колегата зададе въпрос какви са критериите ви за измерване на постигнатите резултати. Можете ли, например, да прецените колко пиратски акта са били извършени в периода 2007-2008 и в сравнение с това 2009 година? Още нещо бих искал да попитам. Как изглеждат, как изглеждат разходите? Или поне какви са били разходите ви за тази операция през последните 11 месеца? Вие казахте, че действията ви почиват върху резолюция на Обединените нации. Важна тема тук е програмата за прехрана в Сомалия и това, което мога да кажа, че Испания още от самото начало искаше да участва. Първоначално ставаше дума за френско-испанска инициатива, която покриваше не само аспекта риболов, но сега вече особено, що се отнася до риболовните кораби Алаграна, адмирала знае за какво говоря, преди няколко месеца екипажът бе отвлечен. И всичко това доведе до огромни бурни реакции в медиите. Не следва ли а, в рамките на стратегията за борба с пиратството а, да инструментализираме медиите в тази посока? Това било много по-ефективно. А, и в общи линии подходът трябва да бъде много по-внимателен на, мнение, на медиите. Не бива да се губи време, защото става дума за човешки живот и съобщенията трябва да са много по-предпазливи. Господин адмирал, що се отнася до участващите а, страни в тази операция и до обхвата на зоната, която защитавали. Не следва ли да се разшири този обхват на юг? Например, тези кораби Алаграна, те а, бяха а, з, така, уловени от пиратите много далеч извън защитаваната от Аталанта зона. Този а, кораб капитанът и корабособственика бяха предупредени, че те не се намират в този район, че се движат извън защитения регион, че рискът, който поемат е прекалено голям. Смятам, че е важно да се води такъв дебат, за да постигнем търсената цел освобождаване на задържаните моряци във връзка с този конкретен случай. Бе казано вече, че Франция има военни единици в Испания за защита на риболовните кораби. Нуждаем се от военно организирана частни единици. Аз бих искал да знам каква е вашата позиция по този въпрос. Наистина е много трудно да се резюмират нещата, но все пак как изглежда сътрудничеството между Испания и Аталанта съвсем конкретно и какво е развитието на това сътрудничество е, през последните месеци, особено що се отнася до конкретните действия за освобождаване на моряците от кораба Лаграна. Това бе много актуална тема от последните месеци. Благодаря, господин Бютико, и след това ще дам думата на адмирала да отговори. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин контрадмирал, за вашата информация. Аз бих искал да поставя няколко допълнителни въпроса. Първо, в този регион, в рамките на НАТО и в рамките на операцията Траен мир, има много кораби на път по съвсем друга причина – има ли някаква друга форма на сътрудничество в областта на информацията или от някакъв друг тип между морските оперативни единици, които действат в рамките на операцията Enduring Freedom и операцията Аталанта? Втори въпрос и тук свързвам изказването с изказаното от колегата Галер. Той спомена за сътрудничеството между Аталанта, НАТО, Съединените щати и други страни и организации активни в този регион. Има ли някаква твърда структура на сътрудничество и ако да, как изглежда тя? Или това сътрудничество е по-скоро на така, основата на спонтанни действия е, имало ли е конфликти евентуално с а, участници от други страни. На трето място, очевидно е, че операцията Аталанта не може да бъде разглеждана индивидуално, изолирано. Става дума за една интегрир... че е необходимо в региона да има интегрирана политика. И моят въпрос към вас, господин контрадмирал, е дали вие сте на мнение, че в тази връзка на една цялостна концепция, предложението на испанския министр на отбраната от 12 ноември е положително предложение, съгласно което Аталанта би трябвало да изпълнява и е, задачата е, да е, защитава и да изолира, да отцепи сумалийския бряг. Още един въпрос, свързан с казаното от председателя на Комисията по рибарство. Дали това, което колегата Кадек предложи, може да бъде изпълнено с силите, с които вие разполагате а, от военна гледна точка в региона, или смятате, че се нуждаете от допълнителни сили? И дали според вас в този конфликт би било по-благоприятно, ако европейците се занимаят, биха били по-въздържани, що се отнася до обезрибяването и драстичното намаляване на запасите от риба в този регион. Благодаря ви за въпрос. Адмирал има думата. Um, Разбира се, само ключовите елементи ще се опитам да подчертая. Разбира се, пиратството и политическата нестабилност са много голямо поле. Разбира се, много голямо е разнообразието, така да се каже, от незаконни действия на пиратите и огромни са печалбите, които те натрупват. Също така е много важно да се проследи къде отиват парите им. Так, през април тази година Клинтън а, така подчерта някои от а, основните елементи именно на това проследяване на средствата, които а, пиратите използват а, от откупите. Това са агенции, които проследяват и се стараят да открият тези движения. Една от трудности, трудностите, които имаме, и така ще отговоря на няколко от въпросите, е, че е, наистина има а, рибари, които са истински, съвсем законни, традиционни а, занаячи, които изкарват прехраната си чрез е, риболов, но след а, е, някой а, друг месец те се, прехв... се придружават от по-малки корабчета, които всъщност се оказва, че далеч не са рибарски. И така, не става въпрос а, само за ядрото от пиратите. Става въпрос, че а, има и една аморфна маса около това ядро, които са хора, които са практикуват и едното и другото. В Дубай а, има една, един център за морска безопасност, който разбира се а, съветва всички кораби, търговски кораби, които преминават през е, те, териториалните води, за които говорим и Аденския залив, а, по отношение е, повишаване нивото на безопасност на самоохрана и самозащита. Е, Египет също върши много добра работа в това отношение. 8,5 хиляди морски карти сме произвели и сме ги разпространили а, по цял свят в а, корабни компании и така нататък. Обаче има някои компании, които имат само един транспортен кораб и за тях всеки един такъв разход е много голям за удължаване на маршрута, за заобикаляне на тези опасни води и така нататък. Така че тези съвети а, не винаги попадат на благоприятна почва. А, разбира се, ние даваме съвети както на рибарския флот, така и на търговския, транспортния флот. И подчертавам, че то много от атаките са просто опортунистични. Появила се възможност и се провежда тази атака испанците е, ловуват, се, се занимават с риболов много в тази част на ам, фре, на Африканското крайбрежие. А същото се отнася и до а, французите. Ето защо в Нортвуд имам испанец, който седи до мен, защото ние постоянно сме в а, разговори с а, организациите, които а, се занимават с тези а, кораби Имаме а, патрулиращи кораби, имаме и центрове в Момбаса и на Ши... Сейшелските острови, така че сме в много добра връзка, но а, пиратите разшириха а, а, полето си на действие на стотици и на хиляди а, километри морска повърхност, а, така че не винаги е възможно да се осигури толкова плът адекватно покритие на тези територии, колкото би ни се искало. Освен това, нещо друго, което бих искал да спомена е, че между коалиционните сили, базирани в Бахрейн, НАТО и а, другите участващи в тези дейности, а има координация, да. Шейд а, е наименованието а, на една такава група. Европейския съюз е съпредседател а на, тази, а, е, на този орган, а, който има представители от 22 страни Индия, Китай, а, Русия и големи структури които имат свои представителства в Бахрейн. Така че това е много добър, добър форум, добра организация. А, Важно е да можем да споделяме своите мисли, своите планове, за да координираме усилията и ресурсите си, а, за да не тръгнем всички ние на юг от Момбаса или а, на изток от Сейшелите и така нататък. Коридорът е важно да бъде безопасен, така че по коридора ние трябва да координираме дейността си по охраната на корабите. Така че координацията на полето на, дей, на действие на операцията са много важни. Не трябва, не трябва да губим перспективата моя мандат, както знаете, е хуманитарна помощ, осигуряване на транспортирането на храни по световната програма. А, освен това с операция а, продължителна свобода и така нататък ние поддържаме постоянни контакти. Така че Шейт работи добре. Колко кораба казахте вие? Е, а, няма да чуете пред вас а, блестящите представители на европейците да кажат, че са ми достатъчно, че имам достатъчно. Не. Разбира се, че ако има малко поне повече, ще бъдем по-ефективни. И така, искаме да сме сигурни, че работата на ниво военни експерти е добре осигурена, за да може комуникацията да върви без никакви пречки, за да може работата да се върши добре. А, някой спомена ефективността. А, как знам, че сме ефективни, а че не си губим времето да правим кръгчета по морските ширини там. Разбира се, агенциите по риболов, тези, които се занимават и с рибата тона, също признават, че процедурите, които извършваме, а, картите, които сме а, предоставили, а, са направили доста по-лесен живота на търговските флотили и на рибарските такива. Освен това, ние страдаме от големите дистанции, от големите разстояния, които ни разделят, но това е скъпоструваща операция. Държавите членки, както казваме, а, при, а, са поели а, разходите по своите собствени кораби и собствен персонал и имаме един доста малък ограничен бюджет, който е за поддръжка на вебсайта и така нататък, тези, които са общи операции и функции. Дали ще е по-полезно, ако разширим обсега на дейността си? Ами това трябва да дискутираме с а, а, корабособствениците. Не става въпрос а, а, не става въпрос за нещо друго, а освен, освен за това, че само два а, от корабите, които бяха отвлечени от пиратите, бяха отвлечени извън охраняваната зона. Всички останали бяха отвлечени от охраняваната зона. Това, което искам да кажа с този факт е, че преди да почнем да разширяваме обсега си на дейност, да направим а, абсолютна 100% ефективността си в сегашния обсек. Ами, аз си мисля, че се изисква голяма, дълга поредица от документи, с които да се формализира разрешението на отделните ръководители държавни ръководители от държави от цял свят а, а, разрешение за присъствието на военни на палубата на търговски или рибарски а, кораби, защото а, ако има такова присъствие, ефективността ще е много-много по-висока. Ние също така а, имаме а, възможност, както и Испания и Франция подчертават в момента, а, да защитаваме а, като държави членки по-отделно своите кораби, които а, извършват риболов там. Също а, така и САЩ а, и прави подобно нещо, а именно използва свои собствени а, кораби, за да а, охранява своите свои собствени военни кораби, за да охранява своите рибарски флотилии. И така, надявам се, че повече или по-малко успях да отговоря до някъде на всички въпроси, които зададохте, но ако искате още нещо допълнително, моля, дайте ми знак. А, да, да, за сомалийските рибари, наистина, да. А, да, наистина това а, в голяма част а, са а, хора, които изкарват своята прехрана чрез риболов. Но те а, ловуват много а, на малки разстояния от, а, сво, от бреговете. А, например, и така, а, доста от рибарските кораби са от Йемен и от други съседни а, страни. Освен това, а, много от европейските а, рибарски флотили също са извън тези 200 а, мили, за които става въпрос. И така, вътре в тези 200 мили мащаба не е много голям от гледна точка на сомалийците за добър риболов. Но по време на нашите рутинни а, патрули не съм виждал а, сомалийски рибарски флотилии да извършват а, риболов в голям мащаб. Ако съм срещал такива, те са от Йемен и от други места. Аха, да за операция а, а за операция а, продължи а, трайна свобода. Да, наистина, а, това е а не само а, операция, с която си сътрудничим, но в Бахрейн големите три са, е, е, Европейски съюз а, и НАТО са а, в постоянен контакт, в координирани действия, така че елементите на съвместното командване а, са добре уточнени. Обаче другите дейности а, са в а, обсега на центъра в Бахрейн. И това е всъщност едно от предимствата на по-големите организации, като Европейски съюз, НАТО, по време на такива големи операции е да, да работим, да привлечем големи а, отделни държави като Русия, Китай и Индия. Да, благодаря ви, господин адмирал. Сега още четири въпроса, господин Ела. Господин Адмирал, ние като политици е, чухме, че за вас е много важна връзката между ясната политическа мисия и е, военния ангажимент. Сега един конкретен въпрос в тази връзка. В медиите беше споменат следния случай. Една германска фрегата беше атакувана от пирати и по време на този инцидент е застрелен един пират. След инцидента се размениха въпроси между Федералното правителство на Германия и а, Европейския съюз а, за това а, дали а, въпросният пират, а, задържания пират трябва да бъде отведен в Кения или трябва да бъде освободен. А, защо е взето това решение? В кой случай се повдига обвинение? В кой случай не се повдига обвинение? Това ми е първият въпрос. Втория въпрос. От медиите разбрахме, че степента на организираност на пиратите в Сомалия е, е нова, т.е. пиратството е по-организирано Е, и са създадени структури, подобни на тайниците служби, е, които имат информация за движението на търговските кораби. Е, до, до каква степен работите по този въпрос и каква информация получавате за, за новото състояние нещата и за за тези нови възможности на пиратите за военно разузнаване. Вие казвате, че мисията е много успешна. Никой не иска да успори този успех. Ние ви поздравяваме за него. Но каква е вашата е, оценка? Ако за в бъдеще под подобно присъствие на Европейския съюз вече не съществува в този регион, пиратството ще се а, е, разрасне ли? Дали пиратството ще бъде ограничено само докато трябва военното присъствие? Мерси, мадам Андрес Байра. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин контрадмирал, за а, е, изложението. Аз като испанка също бих искала да кажа, че ние е, е, сме много е, разтревожени за нашите рибари, мислим за техните семейства и така нататък. Е, ние се радваме, че операция Таланта работи е, толкова добре, колкото е, вие казвате. Е, е, ако погледнем резултатите от операцията, ще видим, че е, нападенията много са е, намаляли пиратите, обаче едновременно с това са станали доста по-модерни. Те използват всякаква съвременна техника, когато взимат заложници. През миналата година имаше едно много хубаво споразумение но мисля, че то трябва да бъде адаптирано към променилата се ситуация. Що се отнася до рибарство, защото аз съм член на комисията по рибарство, трябва да бъдат разрешени още редица проблеми. Например, е, например, защитата на застрашени видове е, риба по сомалийските е, брегове. Вие казахте, че брега е доста дълъг, но рибарските кораби са всъщност основна цел на нападение на пиратите. Е, всъщност не става дума за, за притежание на самите е, кораби и така нататък. Става дума единствено за получаване на откуп е, за, за заложниците. И вие казахте, че ефективността ще стане по-голяма, ако разширите зоната. пиратите всъщност е, казахте, че не падат е, само рибарски кораби, затова таланта трябва да се съсредоточи върху тях. Господин Лизък. Ja chciałem zapytać o dwie sprawy. W jednej sprawie kontynuując troszkę wypowiedź e, kolegi Lera. Благодаря, господин председател. Е, един въпрос, който произлезе от това, което беше казано господин Еклер. Как бихте оценили броя на корабите и нивото на модернизация на средствата, които пиратите използват. Как смятате, дали в бъдеще това ще се промени, промени дали броя на пиратските нападения ще намалее? ние като Европейски съюз в тази а, с, а, територия дали да продължим да а, патрулираме, т.е. да провеждаме тази операция или поради намаляване на бройката на нападенията да се оттеглим. И втория въпрос, как да, дали не е по-правилно, вместо да третираме симптомите, да потърсим а, първопричината за това заболяване? Бихте ли ни казали какво трябва да направим, а, за да елиминираме проблема, т.е. да премахнем болестта? Защото в крайна сметка ние все ще трябва нещо да направим. Не можем да забраним на нашите кораби да се движат в тези териториални води не, не виждам а, как можем да ги възпрем. И така, физически, какво можем да направим? Благодаря, господин Галтиери. Благодаря, господин контрадмирал. И аз бих искал да ви благодаря за операцията и да изкажа своето възхищение от резултатите на вашата мисия. Бихте ли могли да се спрете по-конкретно на няколко въпроса? Вие казахте, че пиратството се е увеличило или по-точно нелегалната дейност в тези води се е увеличила. Причината за това каква е географските зони, които описахте, или а, или е тази, че е, тези явления, тези феномени се променят? Пиратите е, превръщат ли се в е, трафиканти на хора? Тоест, едни и същи хора ли се занимават с тези различни криминални дейности? И що се отнася до трафика на хора, бих искал да знам за какви действия точно става дума, като говорите за трафик на хора. И второто, което искам да попитам е следното. Бихте ли могли да е, посочите причините за тази промяна, която се наблюдава в момента? Според вас Е, Това дължи ли се на успехите на Аталанта и останалите операции? Или по-скоро смятате, че причините за това са вътрешни? Примерно положението в е, Сомалия или общото положение в е, региона. И последно, бихте ли могли да се спрете на отделните мерки? Е, по какъв начин отговаряме на този феномен? И бихте ли могли така поне съвсем предпазливо да оцените рисковете? Дали рисковете от разширяване на географския регион, дали това няма да натовари прекалено много мисията? Как в такъв случай ще се борим с трафика на хора? И още нещо. Вече се каза, че Европейския съюз трябва да се ангажира повече в региона, примерно с мисия а, на суша. Благодаря, имам два въпроса, защото единия вече беше зададен. Друг... Те са следните. Защо корабите не се регистрират при вас? Тоест, защо не уведомяват? Разбира се, чух е, известно обяснение, но искам да знам причините, поради което не го правят. И втория ми въпрос е едно споразумение между Европейския съюз и Република Сейшели за пиратите. Те предимно се трансферират в Кения, за да бъдат, третират, за да бъдат съдени. когато бъде постигнато споразумение между Европейския съюз и Сейшелите, тогава ще може да се направят известни причини, но дали това ще помогне за повишаване на степента на спазване на правата на човека и други фундаментални права в Сейшелите. Благодаря ви. Uh, well, those, um... Благодаря много за серията много полезни въпроси. Няколко а, от тях касаят международното право. А, например, инцидента с немската фрегата а, в началото на тази година и а, съденето на съответните пирати. Когато на 300-400 мили от а, Сомалия се, а, се, а, се видят кораби, които са напълно оборудвани а, с, с а, куки, а, стълби, и други средства, които недвусмислено показват, че това е инструментариум за извършване на пиратски нападения. А, ние а, в тези случаи имаме споразумение за трансфер на заподозрени, за да бъдат подложени на съдебен процес а, е, от време на време някои заподозрени в пиратство биват освобождавани, но те са малко. Европейския съюз работи много сериозно с Кения и за в бъдеще, най-скоро бъдеще, очакваме много добри а, резултати. Що се отнася до различните аспекти на пиратите, а мога да кажа, че те а, работят по-добре и координират действията си дори с а, международната престъпност, обаче ние също а, имаме а, структури, организация, координация, за да противодействаме, за да можем ние а, в глобален мащаб да противодействаме. Дали можем да гарантираме успех? а, за в бъдеще, ако Европейски съюз направи някои промени в своите военни сили. Това са симптоми а, а, за едни наистина отчаяни бедни хора, които искат бързо да станат изключително богати, да направят няколко удара а, и да живеят а, прекрасно след това. Обаче а, става въпрос, че това е и организирано, има и много голяма степен на организираност. А, ето защо а, всички агенции, които аз упоменах по различни поводи по време на моето изказване и отговорите, а, координират своите действия за една ефективна антипиратска борба по отношение на разширяването на нашият обхват на действие. Да, разбирам на притесненията на всички, които питат за това. в Оман, толкова далече, колкото е Мускат, Москат, например, беше отвлечен един такъв кораб и чак долу на юг до Мадагаскар се случи подобно нещо, което идва да покаже, че пиратите са разширили своят обсек но, допъл... но без допълнителни активи, ако ние разширим обсега на действието си, ще намалим драстично ефективността си. Имаше случай, един много комплициран случай с два а, плавателни съда на Египет, които бяха а, заловени от пиратите, отвлечени в началото на тази а, година. А, и наистина правото, международното право не е, а, регу, не е регулирано достатъчно а, мандата за справяне с заловените за подозрени пирати. А, така по отношение на рибарите, които а, са в Денския залив а, и в други съседни територии, да, наистина а, има някаква промяна, защото сравнително, подчертавам, сравнително по-спокойно стана в Аденския залив. Но има лично, а, лица, които промениха тактиката. Примерно, а, пре, пре, хвърлят нелегално а, иммигранти, да кажем, в съседен а, Йемен – след това се връщат в Сомалия, отново а, правят подобно нещо и така нататък. Това си е една цикличност в действията. И така нашите контакти с, с Върховния комисар по въпросите на беженците на ОАН ни помага много. С а, властите на Сомалия и Йемен работим също така. А, хуманитарната ситуация също е, е много сериозна защото при дрейф а, на а, такова едно морско а, превозно средство хор, живота на хората и тяхното здраве са поставени в риск. Когато това са укрити нелегални е, иммигранти. А всичко това, за преодоляването на всичко това са насочени усилията на Европейския съюз разузнаването. Не едва ли а, пиратите могат да наберат информация от нас, не. Но а, Аденския залив е доста тесен, а, поради което позицията, разположението на а, морските съдове в него е доста добре известна. И така, накрая това, което мога да кажа, за връзката Аталанта и ефективността на Аталанта и вътрешните промени в Сомалия, дали това води към по-добро? Да, и двете водят в тази посока. Коалицията Япония, Русия, Китай, а, техните усилия, освен усилията на традиционните сили като Европейски съюз и НАТО, ам, всичко това води до промяна, до положителен ефект. И от двете страни има такова развитие и това е прекрасно. И така моята а, мисия е да защитавам а, уязвими кораби, да а, възпирам, а, да пред, а, и а, преодолявам а, пиратски действия. Това е в общи линии, в най-широки краски, това, което прави Европейския съюз. Дали това ще намалява или не? Не знам, наистина не знам. А, по отношение на а, нашите контакти, комуникации с корабособствениците. С големите фирми нямаме никакъв проблем. Ние сме в добър контакт. Те поемат цялата ни информация и взимат съответните мерки в, а, за само защитата си, но имаме проблеми с малките фирми, с по един-два кораба. Малките компании са проблема които не се регистрират при нас но ние ще продължим да работим по този въпрос. Що се отнася до Сейшелите и Кения, правата на човека и така нататък, Европейския съюз посочва, че е готов да помага на Сейшелите и на Сомалия и техните власти в това отношение. И така, поради всички тези причини, ако може да обобща, ние няма да сме в позиция след три месеца а, да се обърна към вас и да ви кажа това е, приятели, свършено е с пиратството. Не, не може така да се получи. Просто ние имаме своите функции, които трябва да изпълняваме като морска охранителна операция, за да сме сигурни, че предоставяме и разумните маршрути и разумните а, мерки, които трябва да вземат съответните морски съдове. Ето това е същността на операция Таланта и се надяваме, че частотата на възникване на актове на пиратство ще намалеят и ще изчезнат постепенно. Благодаря. Благодаря за вашите отговори, господин контрадмирал. Благодаря, благодаря ви, че отделихте време да отговорите на всички въпроси. Преди да си тръгнете, може би е, председател Симпсън може да каже последни думи към вас. Да, благодаря. Наистина искам да изразя нашата благодарност към контрадмирал Хътсън а, за изчерпателната информация и за готовността да отговори на всички въпроси, които му бяха зададени. Ако той прецени, че можем по някакъв начин да помогнем а, в нашите отношения с търговския флот, а, искам да го уверя, че сме готови да направим всичко, стига да влезе той в контакт с нас особено по отношение на а, регистрацията на търговските кораби при вас. Това ще направи живота ви доста по-лесен, предполагам, а там можем да помогнем. Благодаря. Oui, merci, Monsieur le Président. Rapidement, d'abord, euh, remercier. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко от мен. Uh, Бих искала да благодаря на контрадмирал Хътсън за обясненията. Мисля, че информацията беше много важна и много полезна. Що се отнася до риболовните кораби, ако правилно съм разбрал, има добра координация между различните звена. Испанците и французите участват със свои собствени военноморски сили защото площа, която трябва да се покрие, е огромна а, и аз искам да се присъединя към колегата Андрес Барея с а, иска, едно искане от наша страна. Бихте ли могли да си представите да класифицирате риболовните кораби в категория трета по отношение на риска? онези кораби, които са на лице. Да. Ще продължим диалога с вашата комисия и ще се опитаме да се споразумеем в това отношение. много бих се радвал ако изпратите делегация в а, нашата главна квартира. С удоволствие ще разговаряме с тях. Благодаря ви, господин контрадмирал. След няколко минути ще се занимаем с корените на този проблем. Сега ще направим няколко минути почивка, докато към нас се присъединят гостите. urgent de sortir. Oui. Okay. Shall we take place, please? Ah, il est reparti, Gérald Non. non. you speak first? Yeah. Just to say where we, are. Bien, chers collègues, nous reprenons en élargissant maintenant un peu le sujet. Скъпи колеги, продължаваме. Сега ще навлезем в други води. Говорихме за Сомалия, за пиратството. Освен това обаче има и други теми, свързани с причините за нестабилното политическо положение. Вие знаете, че по-настоящем в съвета текат дискусии, правят се опити да се установи дали, дали трябва да се проведе операция а, в рамките на общата европейска политика по отбрана и сигурност. По тази тема искаме да дискутираме. Искам да дам думата на господин Харцал първо. Той е представител на Хукс и след това на представителя на господин Солана. И след това на представителя на комисията, който ще ни обясни как изглеждат дебатите в момента и какви операции бихме могли да предприемем и при какви условия. Заповядайте. Благодаря ви. Първо, благодарно за това, че ми давате възможност да участвам в тази а, среща в подкомитета. Поздравявам ви също така за много навременната дискусия по този въпрос, която се провежда, която ще се проведе утре в рамките на срещата на министрите на отбраната. Що се отнася до Сомалия, разбира се, има тясна връзка между предходната дискусия и операцията Аталанта и борбата срещу пиратството. И както бе а, е, а, е, потвърдено от, адмирал, от контрадмирала, ако можем да направим нещо полезно, що се отнася до а, е, подпомагане стабилността в Сомалия, това също би имало а, положителен ефект върху мисията. Разбира се обаче, когато говорим за актуалният сега въпрос. Какво би могло да направи Европейският съюз в бъдеще по отношение на Сомалия? Въпросът обхваща много други аспекти, а не само въпроса за борбата с пиратството. В момента ние сме, намираме в ситуация в последните няколко месеци, през която имаме едно преходно правителство, с което можем да работим, което също така се нуждае от нашата подкрепа, за да просъществува. И е, що, що се отнася до процеса и дискусията, която се провежда тук, в, по време, през април месец се проведе конференция на донорите към съвета там бе разгледана много важна точка. По време на дискусията там е, стана ясно, че Европейският съюз колективно усеща необходимостта от действия. Същото усещане се появява в срещи с други международни партньори. Вие знаете за мисиите на място от дълго време в страна на Европейския съюз и ООН, но знаете, че а, и Съединените щати и ООН правят нещо. Те правят нещо съвместно. И тези действия постоянно се увеличават. Първата стъпка, която бе предприета след конференцията на донорите през април месец, бе приемането на заключение на съвета от юли месец, което бе до някъде изявление за а, мисията, изявление за целите, които Европейския съюз иска да постигне в най-общ контекст по отношение на Сомалия. И тези заключения на съвета, които по принцип потвърждават, че ние искаме да направим нещо, искаме да работим с партньори в това, си, в това начинание и да действаме колкото се може по-бързо. Освен това, ние ясно казваме, че единствения път за Европейския съюз и международната общност в крайна сметка е да, за да се постигнат целите, да се използва един ясен всеобхватен подход, което означава да се вземат предвид редица аспекти, за да се постигне успех. Заключенията на съвета от юли месец, бързо бяха последвани от проучвателно посещение, в което участваше секретарията на съвета, комисията, парламента и това посещение се превърна в една история на успеха. Ние тримата имахме възможност да разсъждаваме, да обмисляме и да дебатираме помежду си различните идеи. Аз и мисля също така, че това взаимно съвместно проучвателно посещение, което се проведе в региона, бе много важен сигнал по отношение на всички партньори и събеседници, защото това проучване се проведе преди Европейския съюз да вземе твърди решения. Така че това бе мисия, по време на която ние имахме една много открита дискусия от страна на Европейския съюз с различните партньори и сравнявахме възможните пътища за действие от тук нататък. Както знаете, Европейския съюз е голям актьор вече, солидно действащо лице в Сомалия. Ние сме значим донор, що се отнася до предоставянето на хуманитарна помощ. Участваме също така в дискусиите в международната контактна група. Работим в тясно сътрудничество с Европейския съюз, включително що се отнася до предоставянето на финансова помощ на мисията на място на Амисъл мисията на място. Това е мисията на Африканския съюз Сомалия. Ние продължаваме да мислим конкретно какво можем да направим, за да предоставим по-добра стабилност в областта на сигурността в Сомалия. Правим това имайки предвид, че от една страна е на лице силна необходимост за действие, от друга страна е, осъзнаваме, че трябва да действаме много разумно. Защото ако не предприемем подходящите действия, ние рискуваме не само да загубим времето и парите си, но също така да направим нещо, което може да е контрапродуктивно. Що се отнася до дискусията, която ще се проведе утре между министрите на отбраната и решенията, които ще бъдат взети във връзка с по-нататъчния процес на планиране на така, възможни посещения или образователни посещения ам, на войски от Сомалия, може би ще вземем това решение, за да сме в състояние да укрепим своите действия по планирането и своите възможности да работим дори в още по-тясно сътрудничество с партньорите, за да постигнем успех. Трябва да е ясно обаче, че още на този етап решението, което ще вземем утре, не означава, че ще има ам, мерки в областта на европейската политика за сигурност и отбрана, но това, което е важно, ние а, лесно да получим достъп до информация и факта, че ние търсим ангажимент от различните актьори, а, е търсене на път към успеха. А, от една страна, ние трябва да получим съвсем ясна, ясен ангажимент от страна на FTI, e. какъв ще бъде техния ангажимент в този процес, каква ще бъде тяхната роля в що се отнася до образоването на сомалийски войници, обучението им и формирането на така, съответни структури в Сомалия, що се отнася до по-широкия сектор на отбраната и сигурността. Ние също така мислим, че дискусията, която бе проведена по редица въпроси с, с Африканския съюз и е, особено, що се отнася до мисията на Африканския съюз в Сомалия и ролята, която тази мисия би могла да поеме, за да ни помогне е, в. Е, рамките на а, това обучение. Ние всички знаем, че а, а, има лица, които действат на място и няма смисъл да обучаваме сомалийски войници, ако не сме сигурни, че тези а, войници ще бъдат интегрирани в една по-голяма структура, която се подкрепя от а, а, така, временното федерално правителство. Два други въпроса, които са свързани с по-широкия политически контекст и ролята на TFT. Има един съвместен а, комитет по сигурност, който се оперира от Найроби и международната общност се среща там. Там е представен Европейския съюз, ОНЕ, Съединените щати, Африканския съюз, и мисля, че това ще бъде едно от важните ключови места, където ние ще продължаваме да работим с преходното федерално правителство, за да предоставим по-голяма помощ и ще продължим да търсим ангажимент от правителството да работи с нас в този контекст. Едно друго важно събитие, което ще се, на което ще получим първите резултати от оценката на сектора за сигурност, извършено от ООН с участието на Съединените щати и други, ще получим всъщност една цялостна картина за това от какво се нуждае сигурността там и също така дейностите необходими за по-нататъчното разпределение на работата в рамките на международната общност. Така че ние планираме нещата, обсъждаме и обмисляме въпроса как евентуалните обучителни мерки биха могли да се интегрират в цялостната картина. Мисля, че <clears throat> с това мога да приключа своето изказване до тук. Това е от гледна точка на председателството, като можем да констатираме, че не са взети някакви официални решения. Ситуацията е много комплексна. Трябва да бъдем разумни, но също времено да можем да гарантираме, че ще действаме колкото се може по-бързо, имайки предвид спешността на ситуацията. Благодаря. Благодаря, господин Харца. Генерал Жоана. Искам да ви помоля да ни е, дадете още малко подробности за положението в е, региона. Да, ситуацията вече беше описана, тя е доста комплексна. Е, да ви обясня цялостната ситуация, може би е една прекалено амбициозна задача за това кратко време, но мога да ви дам общата рамка, в която работим. Е, тя е важно да се познава, за да знаем дали искаме да участваме или не. Обучението на сомалийските войници е, също може да се е, извършва и от други. На това не можем да влияем. Съществува една работна група за оценка на положението в Сомалия. Това е едно изследване, което се провежда от Обединените нации, от ами, Съединените щати и от един експерт на Европейския съюз. Целта на това изследване заедно с Сомалия да се разбере каква е системата за сигурност в Сомалия. Сомалийските военни сили ако можем заобщо така да ги наречем, е, се проучват от всички гледни точки. Е, проучва се наказателно-правната система, граничния контрол, проучва се какво е финансирането и заобщо всички аспекти на сигурността. Е, това изследване се провежда от 15 август насам, вече от 3 месеца. И като крайна дата за завършване на изследването се дава края на ноември. За първи път това една, се, се провеждат едно такова интелигентно проучване, което обхваща целия спектър на сферата на сигурността, което автоматично включва и сомалийските власти. Сомалийските власти участват, редовно получават информация за хода на работата и аз съм участвал в заседания, на които се обяснява каква е работата, която се извършва, какъв е напредъка. На тях присъстват министра на отбраната, вътрешния министър, шефа на сомалийската полиция, на сомалийското разузнаване. Това са все е, важни е, институции. Е, положението не се променя кой знае колко, но те поне идват на тези заседания. Изследването си е поставило за цел, е, консултирайки се с, с, с всички а, възможни организации, сумалийски и международни неправителствени организации и а, власти. И когато получим резултатите от това изследване, ще можем да имаме, е, ще можем да направим някакви препоръки към а, сомалийските власти. А, така че това смятаме, че ще даде начало на един нов процес. И следващата цел, която трябва да си поставим е сумалийските власти да се ангажират с изпълнението на тези цели. Имам предвид изграждането на действени полицейски сили, граничен контрол, наказателна система и така нататък. И тъй като тези цели са много важни, Европейския съюз участва в провеждането на това изследване. И сомалийската армия, съдебната система, военните сили на Сомалия би следвало да се придържат към тези препоръки. Така че работата е започнала от известно а, време. Няма да говоря от името на комисията, но комисията от известно време също се занимава с темата за полицията. А, и в тази рамка трябва да се интегрира онова, което ще бъде проучено като причина за пиратството и ще бъде предложена една система за създаване на морска служба, която да охранява бреговете, да се грижи за финансирането и така нататък. Така че ще бъде определена общата рамка също така започна работата с военните сили. Вече има някакви двустранни действия, примерно между Франция и Джибути. Тя там извършва, извършва обучение. Други програми за обучение текат с Африканския съюз и втора група се обучава в Кампала. След това имаме проекти за военните сили, които са също са част от тази рамка, но тук става въпрос за кохерентността. Дали това, което се прави, ще е съответства на оценката на, на изследването? Тук евентуално се прави нещо, което не е достатъчно добре оценено, но в, в крайна сметка на първо място става дума за това да се формира един а, а, батальон, който да обхваща целия спектър и то невероятно няма много да се отречава от изводите, които ще направи проучването. А мисъл, мислите на Африканския съюз Сомалия също се опитва да разработи програма за обучение на военните сили в Сомалия. Тази работа се извършва в Найроби в сътрудничество с офицери от Великобритания. Няма какво да... Няма, не можем да имаме нищо против е, това. Препоръките на Амисом е, ще бъдат взети предвид, когато се вземат решения за някакви действия ще се вземе предвид и общата рамка, която описва Африканския съюз и всички курсове за обучение, които се предлагат в двустранните програми, трябва да, бъд, да се извършват по, по същия модел. Трябва да има един учебен план, който да се спазва, да се предлагат едни и същи курсове и всички тези действия за обучението трябва да бъдат съгласувани, т.е. програмата трябва да бъде кохерентна. Ето това се поручва в момента. утре ще ще се проведе друго заседание по тази тема, след което ще продължим с работите по планирането. Той ще решим по какъв начин да продължи всичко това и за, и за да бъдем разбрани правилно, да имаме правилна картина. Групата покрива целия регион, взела е предвид всички други държави, които са засегнати от сомалийската криза, примерно Етиопия. Преди известно време аз бях в Етиопия, бях в Джибути и в Египет, бяхме и в Еритрея миналата седмица. Бяхме и в самата Сомалия където разговаряхме с хората, срещнахме с представители на международната организация, които се занимават с тази въпрос, срещнахме с Обединените нации, с Африканския съюз. И също там има огромен брой а, агенции, които работят Арабската лига. А, изобщо а, прави се опит да се поддържа един барометр на а, а, положението. Това със сигурност не е най-доброто правителство, което може да си представим за а, Сомалия, но това правителство а, е сформирано. Е, имаме други региони, включително и в Европа, в които нямаме този късмет, така че работим с това, с което разполагаме. Освен това, всички признават, че АМИСОМ, мисията на Африканския съюз в Сомалия, върши добра работа. Работата би могла да бъде и по-добра, но с оглед на факта, че те разполагат с ограничени средства и освен тях, никой от тях не е приял да отида в Сомалия и да работи там, не можем да бъдем толкова критични към а, тяхната работа. Тоест, ние се осланяме на работата на Амисом. Освен това, всички сме единодушни по въпроса, че трябва да подкрепяме тяхната работа, трябва да подкрепяме и правителството, за да му дадем възможност да работи за възстановяването на страната А, освен това, пред членовете на правителството стои въпроса дали те изобщо ще доживеят до края на деня. Изобщо тези хора не могат да бъдат сигурни за работата си и за живота си. Така че условията са много тежки в Сомалия. Прияни президента на републиката, разговаряхме с него повече от два часа президента не приема дори посланника на Америка, но с нас той разговаря повече от два часа. Той се опита да не заблуди. Ние, разбира се, не бива да се подаваме на това, но дори това преходно правителство да е най-лошото правителство, изобщо за нас е важно, че то участва в разговорите с нас. Наскоро президента беше казал, че правителство трябва да бъде изгонено от страната, той вече не смята така. Беше казано, че може да се каже, че сме пристрастни, но, но, но, но така или иначе ситуацията е много тежка. Има много нападения, самоубийствени атентати и така нататък. Така че е, няма как е, човек да не бъде пристрастен. Е, ако ако не правим нищо от наша страна, ще го направи някой друг. И нашата цел Амисом ще остане в Сомалия. Сомалийските военни сили трябва да бъдат подкрепени да предпри... Подбора на хората трябва да бъде направен много внимателно. и трябва да се съпроводят е, по време на тяхното пътуване до Могадишо и по време на тяхното връщане е, в е, Сомалия. И заобщо трябва да се следят от близо техните действия. Имаме две възможности. Бихме могли да ги оставим да действат с подкрепата на други, с подкрепата на американците, примерно, които също присъстват. Но можем да работим с тях и извън Сомали, особено що се отнася до тяхното обучение и то по темите, които са важни за нас. можем да се занимаваме с проблеми на правата на човека и така нататък. Защо това обучение ще се прави? Дали то ще доведе до очакваните резултати, не знаем. Ако попитаме преходното правителство, те най-вероятно ще кажат, че няма изобщо нужда от нашата работа, така че успеха не е гарантиран. Ясно е обаче, че ако не предприемем нищо, ситуацията най-вероятно няма да се подобри от това. А, в момента имаме следния проблем. В Могадишо а, а, е, имаме а, части, е, които работят за преходното правителство. Те се грижат за физическото оцеляване на правителството и с тях също би трябвало да е, работим. Е, Уганда, между другото, се занимава с този въпрос, но трябва да се погрижим новите части, които са обучени по новия начин, по новите стандарти, да не, да не създават проблеми за бившите военни, да не създават от тях усещането, че са изтласкани в периферията. И тук трябва да се работи деликатно. Благодаря. Господин Мур. Благодаря, може би да обясна няколко неща и начина по който комисията допринася за тази операция. Имаме ежедневни контакти с държавите в Източна Африка, в Южната част на Африка, в Индийския океан. Пиратството предизвиква голям проблем за всички тези държави и економически, и то в момент, в който а, тези държави са изключително уязвими, защото се опитват да се справят с, с кризата, економическата и финансова криза. И това се отнася до един голям район на света. Както чухте, това е двояк подход. Първия е възпиране ограничаване, възпиране и унищожаване. Възпирането се поддържа от Европейската комисия и операцията Аталанта а, чрез финансиране на преговорите и споразуменията с Сейшелите и с Кения а по отношение трансфера на лица за подозрени в пиратство и тяхното съдене. Що се, о, що се отнася до обясненото от контрадмирала, трябва да се работи в Сомалия, а за да стане Сомалия на функционираща държава, с върховенство на закона в нея, с спазване на правата на човека, с демокрация. Всичко това е твърде далеч от днешна Сомалия. И така, комисията върши следното в Сомалия – изливане на основите и изграждане на структурата на държавата. Защото държава е понятие, което съществува само ако населението възприема това понятие като реална структура и функционираща единица. В момента населението там не смята че получава някаква защита или подкрепа от държавата. Предоставянето на базисните услуги, от които се нуждае едно човешко същество, то това е също нещо, с което ние се занимаваме. Сомалия се намира в една конфликтна област в рога на Африка и има твърде много взаимно преплитащи се проблеми и ето защо а, една от основните ни цели първоначално беше да разберем каква е същността на поредица от конфликти и проблеми. Например, Еритрея ние привлякохме, макар и трудно, Еритрея на страната на активните участници в разрешаването на конфликта и проблема там. Други наши традиционни сфери на действие са в операции, за които до момента сме финансирали около 300 милиона евро. 150 милиона от тях са за развитие, т.е. от Фонда за развитие на Европейския съюз. Другата половина е за пак, е, Фонда за стабилност. След това Амисон, е, силите на Африканският съюз, които е, реализират закрилата, охраната на сомалийското правителство – хуманитарната помощ е нещо изключително важно също така и предоставянето на тази хуманитарна помощ по възможно най-кратки и ефективен начин изисква допълнителни средства. Ние работим също в сферата на управлението, образованието, економическото развитие Що се отнася до държавното управление, има една програма за върховенство на закона за 30 милиона евро. А по линията на тази програма ние работим с полицията, затворите и съдебната система. Ние дори а, а, се опитваме да изплащаме заплатите на полицията с променлив усмех – 29 проекта с 65 милиона евро реализираме в три региона в Сомалия. Като един от регионите е около Могадишо, който е един от най-нестабилните региони. А в образованието също 43 милиона а, бяха финансирани. Изтеглихме се обаче от района около Могадишо, защото там а, сигурността е почти нулева. Поредица в Централна и Южна Сомалия а, от операции бяха проведени на стоеност 43 милиона евро – оперирането на програми в толкова нестабилен регион наистина е изключително трудно и това означава още по-голяма трудност и за комисията да работи заедно с правителството на Сомалия. Някои от е, е, неправителствените организации също се включват в предоставяне на някои услуги. А държавата не присъства в някои от централните региони, просто защото е имало вакуум и а, е, вакуум не може да съществува дълго в природата, т.е. местото на държавата е било заето от други И така, съвсем накратко за държавите членки, защото тук говорих за дейността на комисията а, по отношение програмите за Сомалия. Шест държави членки плюс а, Норвегия а, разработват тази програма. И така, разпределените средства са около а, 300 милиона евро на година за Сомалия, 150 идва от Европейския съюз 85 от тях идват от комисията. Мисля да спра тук, за да, останат, за да остане време и за въпроси, ако има такива. Благодаря. Благодаря. Преди е, да дам думата на колегите, които се интересуват от този въпрос, аз бих искал да задам един въпрос. В този хаос в Сомалия а, съществуват и регионални региони в Сомалия, които са по-добре, в смисъл такъв по-мирни, по-спокойни. имаме федералното преходно правителство – наред с регионите, с което може би може да се работи. Можем да се опитаме с проекти за обучение да постигнем някакъв резултат. Смятате ли, че това е вярно или че пък е напълно а, изключено? Вие говорихте за изключително интересната среща за Еритрея. Много често Еритрея се разглежда от държавите в региона не като миротворител, а по-скоро като източник на а, спорове и конфликти. Но генерал Жуана а, се изрази доста а, предпазливо. Бих искал да знам Какви програми предвижда комисията за Еритрея? Госпожа Бранднер. Благодаря, господин председател. Аз имам два въпроса. Честно, е, честно да кажа, че двете изказвания не ми се сториха удовлетворителни. Е, все още не съм напълно убедена, че европейската мисия добавя някаква стойност, е, с малко изключение, но наистина се питам дали тази мисия си заслужава, е, след като се, след като се казва, ми, ако ние не сме там, други ще заемат нашето място. Така че малко съм скептична Що се отнася до работата с полицията, комисията действително прави много неща, а когато говорим за сигурността, говорим за военните. Тоест обучение на военните и сигурността тук на мен се струва едно доста разтегливо понятие. И хората, които се обучават, всъщност са военни. Нали? Нали така? Или, и, или става дума за полиция? И още един въпрос. По какъв начин ще гарантирате, е, че тези хора ще получат някакво възнаграждение и ще останат да работят за системата? Не мога да си представя как ще стане това. Бих, искал да, бих искала да ви помоля да се спрете на тези въпроси, защото от тях зависи успеха на мисията. имаме нужда от още 400 души за Афганистан, който е приоритетен за Европейския съюз. Тоест, ние нямаме достатъчно хора за приоритетната мисия на Европейския съюз, а сега тук започваме нова мисия, където също изпращаме хора. Не знам дали това е правилната а, стратегия. След като сме си поставили един приоритет, нека да работим за него, преди да си, да си поставим втори. Обосновката, която чух до този момент, не ме убеди. Благодаря. Благодаря. изказващия се господин Гуалтиери. Да, ние от чутото бяхме наведени на редица въпроси. Аз също имам нужда от още пояснения. Видяхме е, какво се случи. Е, видяхме какво се случва, изслушвайки преди малко контрадмирала. Е, действително трябва да се заемем с корените на злото. Действията на Европейския съюз в Сомалия са много важни, но проблемите с сигурността са много големи. Те са толкова големи, че е ясно, че приоритет трябва да бъде изграждането на правова държава. Но мисля, че вече може да се говори от още една допълнителна мисия. Но всяка една мисия трябва да бъде добре дефинирана. Много ни е трудно да разберем целостта на нещата. Трудно ни е да разберем дали тази мисия може да бъде източник на някакъв процес, който от друга страна пък вече е започнал без значение дали Европейската комисия върши някаква работа там или не. Много ви моля да ми изясните каква е връзката на мисията на Европейския съюз и двустранните програми които са започнали страните членки на Европейския съюз. Необходимо ли е обучение за сигурността от гледна точка на федералното правителство? Или тази мисия – може да допринесе за подобряване на ефективността на тези сомалийски военни сили, които отговарят за сигурността? Бихте ли могли още веднъж да очертаете тези перспективи? Да ни кажете какви са отношенията между Сомалия и другите държави от регион? Благодаря. Господин Бюти Кофър. Благодаря, господин председател. Бих искал и аз да се присъединя с няколко скептични въпроса. Първо, аз не разбрах напълно какво ще решават утре външните мисли. Те изобщо ще решават ли нещо или ще подготвят някакво решение? или ще обсъждат подготовката на някакво решение, изобщо какъв ще бъде характера на утрешната дискусия. Второ, разбрах, че че ще бъдат обучавани сили по сигурността. Не разбрах каква е политическата цел, в какъв срок тя трябва да бъде постигната и и как ще излезем от а, а, региона, когато влезем там. Не разбрах също така, защо сега, наред с обучението, което се провежда от Франция, Европейския съюз иска да добави допълнителни дейности по каква причина не казваме, че първо Франция нека да направи това, което е запланувала и след това Европейския съюз, тъй като той има други приоритети? Не ми стана ясно какви са очакванията за стабилизиращи действия на а, федералното правителство. Господин Жоана а, каза, че ако попитаме преходното правителство, необходимо ли вие, те най-вероятно ще кажат не. От кога се смята за мъдра политика да се натрапват такива дейности? Цял куп въпроси. Мерси. Благодаря ви. Ще се опитам да дам някои, от, някои отговори на доста въпроси, които бяха повдигнати. И след това генерал Руана ще може да допълни. Що се отнася до първия въпрос за Сомалиленд, съвсем ясно е според мен и може би това ни води към общия въпрос какво трябва да направим в Сомалия като цяло, за да наречем мисията си там успех, а това е да направим необходимото в обучението а, да бъде в по-широк мащаб. Тоест, преходното федерално правителство да е способно да организира, организира обучението на силите за сигурност. Също така а, искаме да сме сигурни, че това правителство ще може да продължи по пътя а, на сближаването а, между връждуващите сили. Сега в момента това, което можем да направим за обучението, не означава, че трябва да го прави в Пунтланд или в Сомалиланд точно сега в този момент. Трябва да го правим по различни причини, най-вече причини на сигурността на друго място. Но, както казах, не е изключено това, което се опитваме да направим по изграждането на сектора на сигурността, Сомалия ще трябва да продължи да го прави в един по-голям мащаб и в бъдеще. Що се отнася до а, придадената стойност а, от нашето ангажиране в обучението, да, наистина не трябва да преставаме да вярваме, че това е много важно, че нашите експерти трябва да бъдат част от обучението на млади сомалийци, за да бъдат те обучени така, че не само да могат да се справят с различни видове оръжия, но и да видят своята голяма отговорност по отношение спазване на човешките права и други такива. Нещо друго много важно е, че ние като Европейски съюз имаме потенциала да го направим, а да поставим те, е, това обучение, тези тренировки в един по-широк план, на един по-широк фон, за да се стигне до партньорство между отделните участници в цялото това събитие, без да пропусна да спомена и Африканския съюз. Има солидни основи а, на сътрудничество между Европейския съюз и Африканския съюз. Освен това, ние сме много а, ангажирани с подкрепата на Амисон. Защото искаме да изградим цялостно веригата а, на обучението, формирането и развитието на силите за сигурност. И това се поставя в по-широкия контекст на необходимото за да се повиши нивото на сектора на сигурността. Изграждането на а, държавните структури на държавата като структура е изключително важно, а, като се има предвид, че много инструменти за това могат да бъдат предоставени от сектора на сигурността. А, инструменти, от които се нуждае правителството и които могат да му помогнат. Обучението наистина е разумно а, също така само ако можем да сме сигурни, че по по-голямата част, за да не кажем всички от тези, които биват обучавани, ще останат на, на правилната на страна, на страната на правото и а, доброто а, по-нататък. САЩ в момента също допринася много за създаване на механизма, на отчетността е, PricewaterhouseCoopers а, всъщност участва в оценката на ситуацията в сферата на счетоводството и одита, за да може да се просле... а, създаде механизъм за проследяване на всеки, а, всяко евро и всеки долар, които биват отпускани на, Сомали... на Сомалия. А, освен това, ние имаме една роля, която трябва да играем в а, Сомалия и в целия регион за да можем този механизъм ефективно да го ползваме. Що се отнася до решението, което може би ще вземат министрите утре, е а, концепция за управление на кризи. Това е формалното решение, което най-вероятно ще вземат министрите преди да се продължи с един по-нататъчен процес на планиране. Но, както вече казах, това съвсем не означава, че ще бъде започната тази е, операция, защото тя е започнала, а просто за да сме сигурни, е, че е, всичко използваме по най-ефективния начин. На... И ситуацията в Афганистан също е много близо до сърцето на моя министър и на, на много други. Господин Солана преди две седмици се опита да се увери, че правим най-доброто, за да се постигне положителен резултат в тази мисия. И има и много други мисии, но има проблем с персонала в повечето от тях. Въпросът е дали да бъдат оставени ресурсите а, само а, на политическите аспирации или трябва да се проверяват сметките, така да се каже. А освен това ние търсим персонал за Афганистан, най-вече за полицейските сили, а когато говорим за Сомалия, ние говорим за а, тренировки, за обучение на всякакви видове персонал освен това трябва да а, помогнем а, обучението на нашия персонал да а, бъде такова, че да, уменията му да могат да се прилагат на много различни места. А сега генерал Джоана ще вземе думата. Je voudrais dire, c'est que В момента ние не работим върху такава мисия, просто за да си доставим удоволствие. Ние просто решихме, че искаме да подкрепим преходното правителство. Нашата мисия трябва да бъде разглеждана в международен аспект. И на второ място Става дума за това, че тук трябва да действаме в сътрудничество с, с Африканския съюз. Особено, що се отнася до миротворните, миротворческите действия на Африканския съюз. Тоест, това, което ние целим е не да инициираме една малка, изолирана ЕСА мисия, а съвместно, заедно с нашите колеги от Амисон, да а, преодолеем различията, да предприемем съвместни усилия и консенсус по отношение на мерките. Освен това, искаме да оптимизираме финансовите ресурси. Предоставят се а, средства за изпълнение на тази мисия и ние бихме искали да ги използваме по възможно най-добър начин, така че чрез подкрепата на Африканския съюз да можем да възстановим ситуацията и мира в Сомалия и за това си сътрудничим толкова тясно с Африканския съюз. Мисля, че това не противоречи на съществуващите двустранни инициативи, различни двустранни, многостранни инициативи има, всички от които вървят в една и съща посока, имат обща цел и се изграждат върху усилията на проучвателната мисия, която се подкрепя от сумалийските власти. Целта е да се гарантира, че отделните елементи, които се влагат, да доведат до изграждането на една стабилна постройка. Франция реши да промени начина си на действие и да добави двете, двата липсващи елемента в архитектурата в сътрудничество с сомалийските органи и също така да гарантира, че войниците след завръщането си в Сомалия, че за войниците, връщащи се в Сомалия, се полагат грижи, а не те да се върнат и да бъдат изоставени и да не получават заплата. Това би било фатално. това са стъпки, които ние не можем да поемем, защото в Сомалия няма европейци. Няма неправителствени организации, които постоянно да са на място в Сомалия. Затова се нуждаем от подкрепа, нуждаем се от партньорски организации, с които да можем да си сътрудничим постоянно. И това са нашите партньори от Африканския съюз. Тяхна ще бъде задачата да извършват подбора, по-нататъчната квалификация, медицин, полагането на медицински грижи, за тези лица. Всъщност тяхната задача ще бъде да наблюдават дали всичко това се извършва и това, което очакваме, всичко това да се извърши под егидата на сомалийските власти. Нашето очакване никога не е било ние да налагаме решения на Сомалия. Винаги сме водили продължителни дискусия, дискусии с тях – Позицията на Сомалия е, че те имат интерес техните хора на място да бъдат добре обучени. Констатирахме обаче, че това не винаги е възможно, защото ем, не можем да провеждаме обучение на място, тъй като не е осигурена достатъчна безопасност. Предлага се това да се направи на друго място. Ние вече сме провели а, така първите м- проучвателни разговори в тази връзка. С това искам да обърна внимание на следното. Що се отнася до скоростта на а, обучението, необходимо е да изясним с сомалийското правителство, а също така да гарантираме а, обучението да бъде организирано по подходящия начин. Що се отнася до парите, американците и китайците се опират своята дейност на PricewaterhouseCoopers. Има и други възможности за намиране на решение, но все пак на лице са два проблема. Първо трябва да бъдат преоставени необходимите средства. Европейският съюз не е в състояние сам да финансира а, заплатите на военните. Нуждаем се от подкрепа. Имаме партньори като Съединените щати, Либия. Средствата, които трябва да бъдат предоставени, възлизат на 1 милион на месец. Освен това искаме да гарантираме това средствата да не бъдат а, а, така харчени а, безцелно. Освен това искаме да се гарантира, че ще се плаща на войниците. Това е много трудно, защото ние не искаме да действаме като разплащателна агенция на сумалското сумалийското правителство. Искаме да уважаваме суверенитета на тази държава и затова е необходимо да се въведе колкото се може по-скоро прозрачен механизъм в това отношение. Има много чести а, комбинации, които се чуват и тогава се налага с други средства да се гарантира плащането на средствата. Французите инициираха този проект – Ако Европейския съюз не поеме обаче щафетата, Франция ще а, прекрати а, своята дейност. А, това, че Европейски съюз подкрепя Амисон е в синхрон с нашето партньорство. Всичко това е свързано с факта, че Европейския се налага Европейски съюз и държавите членки да вземат решение. Сега, що се отнася до ресурсите в сравнение с Афганистан? Проблемът е реален. Мисля обаче, че не ни липсват ресурси. Това, което ни липсва е воля от страна на Европа, воля о, о, така, националните армии да изпратят войници. Разбира се, не можем да действаме а, без да сме наясно с а, размера на риска, а, целите. Аз самия съм работил с един контингент от 60 души въпреки това съм използвал не повече от 40. Имаме един конкретен въпрос за Еритрея. Еритрея е съвсем различен въпрос, но с регионалните връзки това е нещо много важно и те са взаимосвързани. Проблемът с Еритрея а, няма да може да бъде разрешен съвсем а, краткосрочно, затова нека да погледнем какви са дългосрочните перспективи Еритрея по време на последната, последното посещение даде знак, че а, се интересува от това да работи заедно с нас а, за а, обучението на силите за сигурност на Сомалия. Може би ще е добре а, да ги подкрепим в това тяхно желание, за да го засилят, защото така ще могат и регионалните връзки да се укрепат. 130 милиона евро средства от нашите фондове са предадени в формата на помощ за Еритрея, така че тя би могла да работи с нас за постигане на целите. И така, нека да го направим, но да бъдем скромни в своите амбиции, а, да не очакваме твърде много. Като резултат от сътрудничеството ни с Еритрея, ние а, отделяме между 10 и 20 милиона а, на година, най-вече в посока осигуряване на храни за населението, а също така и за образование, разбира се, транспорта, осигуряването на торове за земеделието. Но още нещо, което искам да кажа като отговор на въпроса каква е политическата цел а, на усилието да се а, обучават а, силите за сигурност. А, това е отговор а, на реалността, а именно ако искаме да се преборим, преборим с пиратството, трябва да подпомогнем изграждането и укрепването на държавата като структура, като институция. когато Африканския съюз реши, че ще се намеси преди няколко години, един от принципите беше, че това ще бъде краткосрочна интервенция или намеса. А, ние обаче говорим за дългосрочно участие. О, не, също така спря а, участието си в обучението на силите за сигурност и ние за това трябва да продължим. И така, заповядайте. Имам два конкретни въпроса. Доколкото разбрах, става дума за обучението на 300 души. Говорихте в момента за общо 8000 войници. А, изобщо колко полицаи, колко военни, колко граничари ще бъдат обучавани, а, колко какъв брой обучаващи ви е необходим за това? Втори ми е въпрос. Французите ли действително ли не искат да продължат? Не знам дали французи присъстват. Някой тук от Франция присъства ли в групата? Или, е, може би французите искат да отговорят на този въпрос. Няма ли тук французин? Добре. В такъв случай ще предадем вашия въпрос по-нататък. Сега, по отношение на целта. Преди няколко месеца сомалийските власти помолиха, т.е. преди 8 месеца беше предвидено да бъдат обучени 5000 е, военни и 10 000 е, полицаи. Така казаха сомалийците. Е, в момента е, се провежда обучение по оценка на психическото състояние, но в момента все още нямаме резултати. Така че към момента е, за сигурността са необходими 6-7 хиляди военни и 10 хиляди полицаи. Те са необходими за сигурността на а, преходното федерално правителство. А, в Могадишо бяха преброени малко по-малко от 2500 а, военни, т.е. трябва да се наберат млади хора, млади войници, за да попълнят липсващата бройка. Така, а, Фр французите бяха, бяха поискали на първа стъпка 825 военни и се каза, че трябва да се обучат между 2000 и 2500 войници. Въпросът е кой ще го направи. Това най-вероятно е Европейския съюз. Това е една мисия, която е достатъчно скромна. Това са три батальона от по 800 души, които трябва да бъдат обучени в рамките на 6 месеца за целия цикъл. След което обучението по принцип трябва да приключи. Друг въпрос е въпроса с тяхното въоръжение, с тяхното изхранване и така нататък, но някъде около 2000 души. Тази бройка обаче трябва да бъде прецизирана. Не знам, още нищо не съм казал по въпросите за Еритрея. Аз не съм специалист по Еритрея. Там има структурни политически промени и в момента мисля, че никой не може да представи достатъчно добре е, ситуацията. Е, Основният тон на разговора с властите в Еритрея показва, че има нужда от а, диалог. Може би това са просто мои лични впечатления, а, но мисля, че те се страхуват от санкции от страна съвета за сигурност на Обединените нации. И може би се защитават. А, Загрижени сме също така за бъдещето на Судан, където положението също е много нестабилно. Страната ми казаха, че прилича, прилича малко на Северна Корея или на Албания след 10 е, годишна изолация. Правят се опити да се намери някакъв изход от положението, защото до момента са били створени всички е, врати. И африканската общност и обединените нации се опитват да а, е, намерят начин за диалог. А, е, ние не знаем дали това желание за диалог е искрено, дали не е престорено и преднамерено, но защо да затваряме вратата, която в момента е отворена? Мисля, че е добре да се възползваме от тази възможност. Преходното правителство е творение на международната общност. Неодавна ситуацията ни беше представена по съвсем различен начин. Благодаря. Що се отнася до а, позицията на Франция, най-вероятно утре ще говорим по този въпрос в а, Комисията по външни работи. Може би от страна на председателството също ще бъдат казани няколко думи. В момента не съм много сигурен с какво точно се е ангажирала Франция. А, моето впечатление обаче е следното. Мисля, че всеобщо желание е усилията да почиват на взаимност. Това се отнася и за политическите сили. процеса е признат от Европейския съюз и той вече дава първи плодове. Имаме някаква стабилизация, имаме преходно правителство, което е далеч от перфектното състояние, но мисля, че има напредък и има нужда от повече подкрепа. Сега, разбира се, може да си зададем въпроса как как стоят нещата с приоритетите, тяхното географско разпределение но когато говорим за сигурност, на първо място трябва да предотвратим Сомалия да се превърне във втори Афганистан. Имам предвид бежанците в посока Джибути. Ето това са всъщност основните ни тревоги. Трябва да се стабилизират тези региони. От друга страна е необходима реформа на структурите за сигурност, реформа на армията и на полицията в Сомалия. Давам думата сега на господин Бютикофър. Смятам, господин председател, че е много добре, че тематизирате това сравнение с Сомалия, Афганистан още веднъж. Питам се само дали с този тип ангажимент, който обсъждаме в момента за преходното правителство, не залагаме на един авторитет, който е почти не е в състояние да даде някаква перспектива за тази страна, за разлика и в сравнение с Афга... афганистанското правителство към момента, защото изграждането на държавност в Афганистан е изключително трудна задача. Все пак обаче една трета от афганското население участва в изборите, въпреки че имаше измами. Предполагам, че в Сомалия няма да е дори възможно да се организира такъв избор с една трета избирателна активност. Всъщ, какво легитимира всъщност а, а, надеждата, че може да се направи и да се добренесе нещо за реално изграждане на държава, а не за въображаемо изграждане на държава. Защото едно е теорията за изграждане на държава, подкрепено от правителство, което всъщност извън Могадишо, просто няма думата. За мен това е химера. Заповядайте, Анес, да участвате в дебата. Благодаря, господин председател. Не исках да се включвам в тази дискусия. Колегата Умберто вече направи това. Не изпитвам никакъв скептицизъм по отношение на различните теми, а и колегите вече а, засегнаха различни въпроси. От една страна, човек, разбира се, иска да постигне известен успех, но по принцип е, има възможност да, се, да не се прави нищо и това, разбира се, ще бъде най-лошото решение. При измерението, свързано с сигурността и отбраната, Европейския съюз е изправен пред огромни трудности. Когато обаче положим усилия да постигнем сигурност и стабилност, особено в страна като Стомали, а, Сомалия, а, да въведем тези измерения спрямо населението и се опитаме да забраним пиратството, тогава може да се каже само това си струва. Огромният въпрос е как обаче да продължат нещата от тук нататък и като цяло аз се присъединявам към думите на председателя и мога да ви кажа, че ви подкрепям във вашия курс. Благодаря. Давам думата на комисията. Word, indeed... Може би дума две, защото наистина това е много добър въпрос. А, доколко легитимно е това правителство? Трябва да се оцени факта, че конфликта е между кланове в Сомалия. Има 4,5 клана в Сомалия. В много случаи комисията, пък и другите, се опитват да намерят начини да се спрат конфликтите и да се въведе някакъв ред, поне до някъде, да се създаде правителство от някакъв вид. И така, правителството, което е в момента е резултат от една конференция, която беше подкрепена от комисията и финансирана от комисията. Продължи, може би, една година или малко повече. В конференцията участваха представители на всички кланове и подкланове и се разискваха въпросите как да се управлява Сомали. И накрая беше решено да се направи една презентация на клановете в правителство за да се въведе известна степен на а, върховенство на закона, на законова държава, за да могат а, след време да се проведат и едни легитимни избори. И така това са представители на кланове и подкланове. И ние винаги сме стимулирали това правителство да а, включва а, все повече на пост все повече представители на отделните кланове и подкланове, за да става то все по-легитимно и все по-представително за сомалийското население. И това ще продължи известен преходен период. Благодаря. Благодаря. Мисля, че е, можем да продължим този дебат и с други участници. Ако имате възможност, е, елате, моля, утре на нашето заседание в 18.30 часа с шведския министр на отбраната.